Buonasera, ben ritrovati. Eh, Добър ден отново на всички. Както стана ясно сутринта, поизоставаме и трябваше да прехвърлим една точка от е, сутрешния дневен ред за след обед. Това е точка 11. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния – първа размяна на мнения по него. Миналата година беше мисията. Аз имах честа да оглавя делегацията в Румъния и за това в това си качество ще ви разкажа за двата много интензивни дни, които прекарахме в Румъния. Преди всичко, искам да кажа няколко думи за организацията на мисията. Възникнаха някои практически затруднения. И мисля, че трябва да се получим за в бъдеще, когато подготвяме посещение, трябва да внимаваме е, с съставянето на организацията, защото самото придвижване от е, едно място на друго губи време и когато не сме наясно за колко време стигаме от точка А до точка Б, трябва да го уточним е, с колегите на място. Колегите от Румъния много ни помогнаха да доуточним програмата. Ето защо на практика се наложи да се поотклоним от първоначалната програма, за да се съобразим с възможностите. при една по-добре подготвена а, програма и съобразена с времето, колегите ще могат да работят по-пълноценно. Сега конкретно за посещението в Румъния на 24 и 25 ноември. Първия ден, 24 ноември, е, е, in particolare la е, delicata questione успяхме да разгледаме един много деликатен въпрос. Една петиция за обекта Роса Монтана – e con il sindaco eh, di rosa Montana. Eh, nel corso di eh, questo confronto che по темата проведохме дълбоко удовлетворителни е, дискусии. Представител на търговското дружество отговори на въпросите, които така или иначе се съдържаха в петицията – И най-вече замърсяването на почвите и водите, особен проблем за местното население, тъй като се използва цианид в златодобивната промишленост. Получихме подробен доклад за използваната технология на излужване и успяхме да се убедим, поне гледайки документите, че са на лице стандарти и най-вече стандартите за минералните отпадъци съгласно директивите, техническите експерти дадоха доста подробни отговори и навлязоха по-дълбоко в тематиката за пределно допустимите норми, съгласно общностното законодателство и те а, ни доказаха документално, че са под пределно допустимите норми. Жълбоподателите поставят и още един въпрос, а, който ние също поставихме по време на посещението, а именно какви гаранции има, че е, за очистването ще бъдат спазени всички законови изисквания. В добивната концесия. Жалбоподателите изразяват загриженост за очистването след приключване на работата на обекта. Получихме уверение, че за целта ще бъдат отпуснати 150 милиона евро. Увериха ни по-нататък, че ще се направи една практическа оценка – когато проектът напредне и е, стане по-ясно какви ще са практическите последици на място. И това е, беше сутрешната ни програма през първия ден от е, кмета чухме какво е реалното състояние на общината, на концесията. Тя се намира в традиционен добивен район. Съществуващите в миналото рудници са затворени и все още не е ясно какви са перспективите, но така или иначе като альтернатива може да се помисли за възстановяване на част от добивните дейности част от местните е, граждани ще получат предложение за доброволно преселване в други райони. Това предложение ще дойде от търговското дружество, което се ангажира да ги подпомогне и в жилищното строителство. С необходимата прилежаща инфраструктура. След тази е, среща на местно равнище имахме възможност да се срещнем и с представители на държавни органи. Имам предвид, например, Министерството на околната среда, където имахме среща с заместник министри и ръководители на дирекции и отдели. Имахме възможност да направим сравнение между срещата на място и разговорите с централните държавни ведомства. На срещата в Министерството можахме да потвърдим част от информацията, получена първоначално Двамата заместник министри ни увериха, че се упражнява контрол от страна на държавата за спазване на пределно допустимите норми за използване на цианид за излужване. Използваните количества са под предвидените минимални прагове за употребата на цианид в добивната промишленост. Строго регламентирана е всяка стъпка в технологичния процес – Обмислят се и мерките за запечатване на площадките, включително чрез 5-метров глинест слой, чиято альтернатива е изграждането на геомембрани – за недопускане на замърсяване на местната флора и фауна. Също така чухме подробности за контрола на атмосферния въздух за да не се допусне замърсяване. Беше поставен въпроса и за трансграничното замърсяване на съседни страни. Чухме уверения, че е необходимо взаимодействие. Законът изисква комуникация. Предстои комплектоването на документация. относно въздействието на добивната промишленост върху околната среда. Тази документация ще бъде много полезна и при съставянето на окончателния доклад. От предприятието получихме сведения за разходите по очистването, работния график за предприеманите мерки, както и придобивките в най-широк смисъл за местното население – тези елементи не бива да се подценяват, защото те действително са много важни. В разговорите с местните и централните власти бяха засегнати темите и други петиции, например ветрогенераторите в Добруджа. Бяха дадени е, стратегическите аргументи за изграждането на ветрогенератори в този регион. Поставя се въпроса дали те отговарят на изискванията на националното и европейското законодателство – Има определени максимално допустими норми е, за емисиите въглероден диоксид съгласно общностното законодателство. Това за ветрогенераторите в Добруджа. Общо 400 е, генератора се предвижда е, да бъдат изградени на площадката, видимо няма доказателства за изразените от жалбоподателите тревоги, като разбира се трябва да се следи конкретната реализация на проекта. Нашата парламентарна комисия ще продължи да наблюдава изпълнението на проекта. Имам предвид е, изграждането на всички предвидени ветрогенератори. Друг проект, който представлява особен интерес по нас, е за бездомните подивели кучета – Въпросът беше засегнат в разговорите покрай основните срещи. В петицията се говори за подивели животни, но а, в хода на проверката се оказва, че те имат собственици, които са ги пуснали и следователно е, in sede nazionale. Al termine di questo и е, собствениците на кучета и други домашни животни имат своите е, задължения по националното законодателство, които трябва да бъдат спазвани, но това е, е правомощие на националните органи. Имахме среща както с добивното предприятие, така и с жалбоподатели, с депутати в румънския парламент. Жалбоподателите се оплакват главно от липсата на комуникация – те заявиха, че има проблеми с търсенето и предоставянето на информация от държавните органи, активното участие на гражданите и други свързани с това проблеми. Видяхме един видеоматериал, той затвърждава тяхната убеденост, че златодобивният проект няма достатъчно задълбочена и обоснована оценка на въздействието на околната среда. Гаранциите според тях не са достатъчни, като се има предвид степента на риск. Жълбоподателите твърдят, че трябва по-задълбочена оценка на предоставените средства, за да се види дали те ще бъдат достатъчни, като естествено гаранцията подлежи на потвърждение. В края на срещата разговаряхме и с технически специалисти. Това беше допълнителна е, среща, не беше включена в програмата, но те пожелаха да разговаряме. Е, не можахме да проведем пълноценно изслушване, и за това им предложих да представят писмена документация, която да бъде приложена в преписката по петицията. Мисля, че вчера или онзи ден а, се получиха документите в комисията и нямах време да се запозная с тях подробно. Но така или иначе, в окончателният вариант на доклада ще бъде отразена информацията от тези документи. Отново става дума за пределно допустимите норми за използване на цианиди в изложването, за а, размера на гаранциите, за рехабилитация на вече използвани площадки. В края на срещата проведохме и тези допълнителни разговори вечерта. Някои колеги продължиха с неформални срещи с някои от жалбоподателите – за да получат допълнителна информация. Втория ден беше 25-ти. La nostra delegazione si è spostata su un... И тук пренасочихме вниманието си към други теми. Impegnativo. Eh, la, ehm, la zona, il sito di Babadag, eh, che eh, е, è... Е отидохме в област Бабадак оттам имаме петиция от 2008 година. Пак за ветрогенератори. В петицията се твърди, че има замърсяване, което нарушава директивата за опазване на околната среда. Жълбоподателят твърди, че са нарушени местообитанията и се увреждат характеристиките на местността. Около 4000 са генераторите, 1500 от тях са в непосредствена близост до териториите, които са защитени по Натура 2000. Запознахме се с състоянието на местността и се убедихме, че там няма никаква човешка дейност. Illustrato nel dettaglio le preoccupazioni già espresse nella petizione, è una zona di particolare pregio naturale. Жълбоподателят твърди, че местността е важен природен обект. Разбира се, ние нямахме време да го обходим изцяло. Според петицията, предприятието, което изгражда ветрогенераторите, и агенцията, която отговаря за ОВОз и спазването на останалите законови изисквания, не желаят да представят обективно резултатите от проверките, извършени от компетентните органи. Аз лично поканих жълбоподателите да ни дадат документация, която да потвърждава тези твърдения. <laughs> Защото ние сме парламентарна комисия по петициите, ние разбира се се вслушваме в гласа на гражданите, но преди да призовем за предприемането на каквито и да било мерки, ние много държим да сме изцяло запознати с фактите. След обеда на 25-ти, след посещението в обекта с ветрогенераторите, отидохме в Констанца, имахме среща с общинското ръководство, с представители на Галата, Дулче и Констанца в община Констанца заявиха, че няма никакви строителни работи, извършвани без необходимото разрешение за строеж. пълно спазване на националното законодателство за опазване на околната среда и законодателството на Европейския съюз. Получихме и поисканата документация, овоз на ветрогенераторите – Има специална процедура за е, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда при използването на вятърната енергия. В някои случаи, както видяхме в документацията, има отклонение от изискванията на националното или европейското законодателство. Беше ни пояснено, че при такива несъответствия не се издава разрешително за строеж или се събарят незаконни постройки. Всички обекти според компетентните органи отговарят на изискванията. Така приключи нашата програма, наситена с срещи и разговори по околната среда. След обеда на 25-ти трябва да добавя altre questioni eh, di, di natura diversa che erano state inserite nel programma. Обсъди някои други въпроси, добавени в програмата. Румънските домакини бяха организирали и среща в двете камери на румънския парламент за членовете на Комисията по петиции на Европейския парламент. Имахме възможност да разговаряме с колеги от Камерата на представителите и Сената със съответните ресорни комисии на двете камари. Говорихме за ускоряването на информационния обмен и по ефикасното сътрудничество. Предложихме да се поддържа и неформална връзка между председателите на съответните парламентарни комисии. Освен това, rumeno, abbiamo incontrato anche eh, l'ombudsman rumeno eh, con... Eh, Имахме и среща с румънския омбудсман. Обменихме опит, сравнихме отговорите, които получихме от различните румънски ведомства. Румънският е, омбудсман е, сътрудничи с омбудсмана на Европейския съюз. Беше засегната в разговорите и темата за осиновяванията и семейното е, право от гледна точка на необходимата законотворческа дейност на румънския парламент. В тази връзка имаме доста петиции, в които жалбоподателите описват системата за осиновявания в Румъния. Румънският парламент в момента работи по законопроект за изменение и допълнение на закона за осиновяванията. Колегите ни уверяват, е, че вече е прият нов закон, който обръща по-голямо внимание на закрилата на детето и измества акцента към децата, въвеждайки механизъм за контрол във всеки отделен случай със съответните санкции, предвидени в закона. Те се задействат автоматично, както а, чухме от а, румънските домакини. Те ни увериха в политическата воля – да не се пречи на действието на системата за международни осиновявания. Разбира се, не е възможно ние да се намесваме пряко там, където става дума за а, национални правомощия. Получихме обаче информация от съответните служби и според нас е направена стъпка напред в сравнение със съществуващото преди положение. Имахме възможност да споделим виждането си, че вероятно е необходимо да се е, преразгледа системата, която се прилага при осиновявания в чужбина. Двудневното ни посещение – беше много плодотворно. Мисля, че получихме ценна документация. Аз мисля, че е много важно при всяка възможност да се запознаваме с положението на място, да придобиваме непосредствени а, впечатления. Това е важно и за националните институции, и за жалбоподателите, за да могат да се предприемат последващи действия. Господин Буштинаро. Трябва да fiu de акорд, че această визита a fost extrem de importantă. Au fost șapte membri ai Parlamentului European, exceptând gazdele care erau благодаря много, господин председател. Седем е, депутати бяха там освен а, е, домакините, които присъстваха на служебно основание, така че това беше една от най-големите делегации. И освен въпроси, които са много важни и интересни за нас, е, за Европейския парламент, в изказването на председателката останах с впечатление, че тя се позова основно на позицията на властите и спомена твърде малко заказаното от вносителите на петициите. мисля, имам чувство, че сякаш сме били на две различни мисии. Госпожа Герод Хафнер, господин Чабот Табажди и и е, други е, е депутати от Европейски парламент, които не са е, румънци, зададоха много въпроси, включително и по петицията за Рошия Монтана. Те попитаха е, какви ще са количествата цианид, които ще бъдат изпускани при, производ... при добива на злато, отговор не получиха. Попитаха какви количества експлозиви ще се използват и какъв ще е кумулативният ефект, когато се взривят скалите, от които златото трябва да се извлече. Отново не получих отговор. Попитаха за гаранциите, е, че ще се защити околната среда. Отново и там има противоречия. Инвеститорите споменаха 127 милиона долара, а пък правителството спомена 150 милиона евро. виждате каква голяма разлика има между двете суми и дори да се вземе по-високата сума, тя е твърде ниска за такъв огромен проект, който би могъл да доведе до огромни рискове за околната среда. Когато господин Чаба Товойди е господин Хофнер зададоха въпроси за подробностите, отговорите, които получиха, бяха комични. Що се отнася за, до застраховката, бе заявено, че премиите е, и полицата, застрахователната полица ще се договори чак след началото на работите. Нещо, което е, е пълен абсурд. Нито един застраховател не задейства застраховка след е, застрахователното събитие. Винаги всичко се договаря предварително. Бяха зададени въпроси за геологичното геологичната основа на хвостохранилището. А, не получихме отговори, въпреки че имаше представители от университетите а, в Клуш и в Букурещ, които а, са учени и бяха изразили сериозни съмнения за геологичната инфраструктура и а, сериозни опасения за рисковете а, от изграждането на а, такова, а, такъв огромен а, басейн, който а, да съдържа и вещества като цианид. Госпожа Аяла Сендер два пъти зададе няколко въпроса за това как може е, хвостохранилището да се запечата с водонепропусклив слой. От всичко изглежда, от всички отговори изглежда, че министърът на околната среда действа едва ли не като агент за връзки на, с обществеността на разработчиците на находището. Всички тези неща трябва да се включат в доклада. Да не говорим за пете различни отговори, които получихме на един и същи въпрос. След това се срещнахме с вносителите на петициите от Рошея Монтана и по причини, които не са от тяхна вина, а, а по наша вина всъщност, срещата с вносителите на петициите, която трябваше да продължи точно толкова, колкото бе продължила срещата с представителите на властта и на разработчиците на находището, всъщност продължи едва два пъти по-малко време. А въпросите са важни. Нито един от нас не е нито геолог, нито химик. И тук се задават много важни и сложни въпроси за въздействието на проекта. На практика, учените не можаха да се изкажат. Е, думата не им беше дадена. Такова нещо в историята на комисията по петиции до сега не се е случвало. Е, приветствам факта, че когато е, се проведе срещата на двете комисии по петиции, атмосферата беше отлична и че се направи предложение за по-задълбочено сътрудничество между двете комисии и с румънския омбудсман. Всичко това е много важно. Има и още едно нещо, което искам да спомена тук. Принципно съм съгласен с коментарите ви за срещата с Румънската комисия за международно осиновяване – и подкрепям позицията на своето правителство за това, че международното осигуряване, ос, извинете, осиновяване а, е по-добре да не се допуска и да е а, е, на разположение само за румънци, които живеят в чужбина. А, мисля, че а, е, организацията а, работи много професионално. А, срещнахме се с тях, срещнахме се и с представители на журналистическите среди. Надявам се, че всички документи, които получихме, ще се включат в крайния доклад, защото те бяха препратили на комисаря Нели Круз, тъй като има група по върха на високо равнище за свободата на словото и на медиите и медийния плурализъм. Има обаче още едно важно нещо, което трябва да се добави. Имаше среща в католическата катедрала в Букареш, Срещнахме се с архиепископ Робо и говорихме за подкрепата, оказана от Комисията по петиции за катедралата. И всички вносители на петиции е, тогава е, много се зарадваха, че е, Комисията по петиции може да изиграе положителна роля, когато има нарушения на права. Що се отнася до вечерното заседание, пакетът данни, изготвен от учените, бе е, представен е, и е, настоявам да се включи в крайния доклад. Да не говорим, че четири има пълноправни членове на делегацията участваха в, това, в тази среща. Що се отнася до Добруджа, няколко коментара. Първо, посещението там беше полезно. Второ, а, нашето посещение а, бе след като ком... Европейската комисия бе а, изпратила мисия за инспекция и бе назначила санкции. Но когато пристигнахме там, се оказа, че никой от представителите на румънското правителство или местните власти не е информиран за санкциите, е, наложени от Европейската комисия. Тогава се обърнах към комисаря Поточник и иска да попитам, изпратили ли сте формално съобщение до румънските власти за тези санкции? Е, отново и там имаше несъответствие. Що се отнася до вятърните паркове в Добруджа? Това е един регион, в който има огромен потенциал за производство на вятърна енергия. И точно там ще бъдат инсталирани повече от две трети от всички вятърни турбини в Румъния. Вносителите на петициите обаче е, реагират против е, това решение, тъй като те заявяват, че ще се крайният резултат ще е огромна гъстота, над 400 хиляди вятърни турбини в една сравнително, мал... на една сравнително малка територия. И за това е необходимо да се проведе проучване за това не дали такива турбини могат да се инсталират в Добруджа, а за това къде точно могат и къде не да се инсталират такива турбини, тъй като има и конкретни мерки във връзка с Натура 2000. Тук ще пропусна подробностите за някои е, елементи на пристрастност от страна на участниците в делегацията, е, но мисля, че като цяло посещението беше полезно. Господин Преда. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представената информация. Позволете ми също да ви благодаря за начина по който ръководихте делегацията ни в Румъния. Там не бях титуляр, но като депутат от Румъния, аз по право се присъединих към нея. Не бях по време на посещението в Добруджа, но се запознах подробно с информацията, представена там. Според мен, посещението беше много полезно, понеже, както изтъкна и господин Буштинаро, голям брой членове на нашата парламентарна комисия имаха възможност за преки разговори с румънските власти. Вие добре описахте каква е позицията на властите. За Рошия Монтана се срещнахме с жалбоподателите. Те там само повториха вече казаното от тях в Брюксел – Те просто повториха думите си, с които дойдоха тук в Брюксел. Затова вие съвсем основателно се спрахте на новите елементи, а новите елементи бяха позицията на правителството. Колегата Бощинаро каза, че някои са си позволявали да вземат страна и като че ли сме присъствали на различни срещи, но румънската страна беше много добре подготвена. Двама заместник министри се срещнаха с нас с необходимата информация и всеки от тях водеше екип от 7 до 10 сътрудници. Беше много впечатляващо. Приключваме с една тема, десетима души а, стават, за да освободят а, място на следващият а, многоброен екип, който е съставен така, че да може да отговори на всички конкретни въпроси. sau geolog, dar am reușit să aflu câteva lucruri din acest... Както каза и господин Буштинаро, никой от нас не е геолог, нито пък химик. Аз лично научих много от тези срещи. Както казах, повторна среща имахме в Букурещ е, с жалбоподателите, след като с тях се бяхме виждали и разговаряли в Брюксел. От друга страна, неприятно ми е да кажа, но не мога да не споделя, че беше неуместно да се канят други лица на срещите с вносителите на петиции, те просто не знаеха каква е работната програма. Те бяха добронамерени, можеха да участват. За съжаление, те не бяха информирани за начина ни на работа и бяха много притеснени, когато разбраха, че са поканени, а нямат никаква възможност да говорят. Членовете на делегацията не знаеха, че тези хора са поканени. Чак а, в залата разбирахме, че има и други специалисти и а, госпожа Мацони трябваше героично да се отбранява от а, тези добронамерени хора, които просто не знаеха каква ни е процедурата. Един колега от Румъния, който не е член на парламентарната комисия по петиции, каза, че ще търси отговорност от госпожа Мацони. Той искаше да се приложи процедура адхок. Според мен това не допринася за изграждането на положителен имидж на Европейския парламент в Румъния. А trebui să le spun persoanelor, repet, erau profesori, erau... Трябва да е, се има предвид е, как се отнасяме към хората. Професори, членове на неправителствени организации, които не са жълбоподатели. Аз мисля, че те просто бяха употребени като група за натиск без изобщо да знаят за какво конкретно става дума и каква е процедурата. И аз мисля, че нито една мисия не бива да бъде подложена на натиск от група, формирана от един или друг колега. Всеки от нас може да доведе група за натиск. Мисля, че трябва да се работи в спокойна атмосфера и се надявам, че тъкмо в такава атмосфера ще обсъждаме за напред доклада. Друго, което ме разтревожи, е следното. Появи се непланирана среща с журналисти. Съвсем ясно трябва да заявим, че В доклада отразяваме само въпроси, които попадат в нашия мандат. Всеки от нас може да има допълнителни мнения, може да има идеи как да се разшири доклада. Аз имам немалък брой такива предложения, но това ли ни е работата? Непредвидената среща с журналистите не бива да фигурира в доклада. Така си мисля, защото тази среща надхвърля първоначалните планове. Мисля, че тя нямаше нищо общо с целта на мисията. И изобщо не се постави въпрос за която и да е от петициите, за които бяхме дошли. Това е моето мнение. Любопитен съм да видя текста на доклада. Надявам се, че ще успеем и да отговорим на въпросите на вносителите и да не уронваме престижа на Европейския парламент. Не бива да оставяме е, гражданите с грешното впечатление, че можем да направим повече, отколкото е предвидено в нашите правомощия под натиск. Благодаря. Ще направя всичко възможно, за да бъде отразено това в протокола. Така че всеки от вас да може да получи информация, свързана с прочвателната мисия. Това ще помогне както на вносителите на петицията, така и на другите членове на комисията крайна сметка това е нашата обща цел. Ще направим, както казах, всичко възможно, за да бъде направено това. Благодаря на всички, които взеха думата. Сега ви предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред. Бих искала да поднеса своите извинения на вносителите на петициите заради закъснението, с което започваме да обсъждаме конкретно петициите. И така, Точка 12 от дневния ред. ще ни даде възможност да чуем и рода Якуш Юдживеди, вносител на петицията. Tisztelt elnök asszony, Bebes István vagyok, körmendi állampolgár. Е, Госпожо председател, бих искал да се представя. Аз съм Иштван Бебеш и съм кмет на град Кюрмент в Унгария. Заедно с адвокатска кантора Якуч аз внесох настоящата петиция в вашата комисия. Ако ми позволите, бих искал да ви помоля да вземете предвид следното. В рамките на процедурата установихме нарушение на европейското право. Нарушение при тръжната процедура, обявена от град Кюрмент. Една от основните ми цели беше да служа на човечеството, затова исках да стана и лекар. Защото считах, че по този начин ще мога да изпълнявам ролята, която ми е отредена от Всевишния в рамките на тръжната процедура, обявена от Градския съвет на Кюрмент, принципът, който ви цитирах преди малко, беше нарушен. Защо? Беше обявена тръжна процедура, в рамките на която беше предоставена погрешна информе... информация. Представени бяха условия, които не можеха да бъдат изпълнени. Ето защо и строителните работи не бяха извършени по обещаният начин. ФСБЦБ отговори на искането за тръжна процедура и получи право да реализира проекта. Ние Бихме искали обаче въпросният проект да бъде извършен както трябва и да бъде включен сред приоритетните проекти. Унгарският съвет за регионално развитие, който е компетентен в това отношение, установи, че проекта е получил одобрението на властите, отговаря на критериите, и 91 000 унгарски форинта милиона форинта са отредени за този проект. Необходимо е, както казах, проекта да отговаря на условията залегнали в препоръките на съвета за регионално развитие в Унгария. Нашия проект беше коригиран трикратно – с цел да отговори на заложените критерии. Критериите обаче в последствие бяха променени. Беше ни казано, че някои части от сградата, които ние бяхме предложили да реновираме, не трябва да бъдат реновирани. Беше ни казано също така, че е необходимо да се направят по да се направи по-пълна реновация, което би довело до увеличаване от 6 до 8 пъти цената на цялостната реставрация. Ето защо ние преработихме първоначалния си проект. Видяхме, че бе въведен нов приоритетен ред за оценка на проектите и а, по този начин ние изгубихме всякаква подкрепа за нашия проект. Не видяхме какви са основанията за отхвърлянето на проекта ни, поради което не можехме да, да обжаваме решението. Ето защо ние внесохме настоящата петиция, тъй като бихме искали вие да ни предоставите а, вашата помощ, за да може да обжалваме взетото решение. Защото по начина по който стоят нещата в Унгария, нямаме право на обжаване. Позволете ми да ви посоча, че сроковете, които фигурират тук, са неточни. На 28 октомври 2009 година бе взето въпросното решение. Става въпрос за 28 октомври. Това е а, паметна дата, на която се празнува годишнина от построяването на замъка. На тази дата точно беше решено и че нашия проект няма да получи необходимата подкрепа. Ето защо не може да се реставрира и замъка. Откъдето е и моето искане към членовете на тази комисия. Бих искал сега колегата от адвокатската кантора също да каже няколко думи, ако позволите. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по петициите, чухте преди малко а, встъпителните думи на господин Бебеш. Позволете ми сега да изтъкна и доводите на а, моята адвокатска кантора. Ние сме тук по покана на вносителя на петицията. Много нарушения на европейското право бяха констатирани. Внесохме тази петиция, защото унгарските власти не дават възможност за обжалване на взетото решение. Обжалване пред компетентен за тези цели орган. Това е причината, поради която се обърнахме към вашата комисия с цел да привлечем вниманието ви върху противоречията, които а, са на лице. А именно. Използването на средства от структурните фондове – не може да бъде извършвано за тази цел. Ето защо ние настояваме пред Европейската комисия да се даде възможност на вносителя на петицията да обжалва решението, за да нямаме повече такива ситуации за бъдеще. Благодаря, казва председателката. Сега Иван Мариас от името на комисията. Köszönöm nagyon szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, ahhoz, hogy megérthessük a, az elhangzottakat. Благодаря много, е, госпожо председател, дами и господа. Ако искаме по-добре да разберем случилото се и ситуацията, трябва първо да знаем, че в Унгария има два начина за кандидатства за финансиране за такива проекти им две различни процедури. Процедурата, която току-що бе описана от господин Бебеш, е, показва, че той е кандидатствал за приоритетно финансиране. Там решенията се вземат от е, регионалния съвет, т.е. общината дава е, предложение пред регионалните власти – те го предават на съвета за регионално развитие, а съвета за регионално развитие от своя страна изготвя списък на проекти за приоритетно финансиране. И така, този съвет е изготвил списък през септември 2007 година. Извинявам се, че датата не бе включена в документа, който ви предложихме. И а, регионалния съвет за регионално развитие по Дунава в Унгария е представител на регионалните власти, който оценява кандидатурите за финансиране за този вид проекти. И така, през септември 2007 2009 година, извинете, Четири такива проекта са кандидатствали за финансиране. Нямало е обаче достатъчно средства за всички и именно за това Съветът за регионално развитие е решил да работи с приоритетен списък и е установил, че има финансиране само за два от проектите. След това, на 28 октомври, с два останали проекта в списъка. се оказва, че проектът за замъка Корнмент не е в този списък. Той е оттеглен от списъка. И така, общината в Кърмент получава уведомление, че замъкът не е одобрен за финансиране. За нещастие, град Кърнмент не е информиран по надлежния ред. Независимо от това, обаче, комисията след направеното проучване е установила, че не може да се говори за нарушение на европейското право а, и а, че да, действително възможно е да се получи финансиране от някои от европейските фондове, но по съвсем легитимен начин – Съветът за регионално развитие е взел своето решение и определил приоритетите за финансиране. Това е решение взето от регионалните власти, а не на ниво Европейски съюз, т.е. от регионалните власти като представители на националната власт. Единствената административна грешка е, е това, че общината не е уведомена по надлежащия начин. Колегата Яр. Да, благодаря. Наистина разбирам раздразнението и гнева на вносителя на петицията. Когато човек представя проект, той инвестира много в него и когато този проект не бива одобрен, това разбира се води до неудовлетворение. И на мен ми се е случвало от мое лично име да представям проект и ставаше въпрос за един училищен проект и той не беше одобрен. Комисията обаче ни обясни, че от формална гледна точка са спазени всички правила. В Брюксел предоставяме необходимото финансиране, но регионите са тези, които решават по какъв начин да използват въпросните средства. Това е начинът по който функционират нещата. Ние не можем да решим кой и колко и за кого и къде да изхарчи отпуснатите от нас средства. Впоследствие комисията а, констатира, че няма нарушение на европейското право. И а, за да приключим с тази петиция, бих искал да извадя жълт картон, по примера в, в футбола. Защото комисията каза, че не е имало достатъчна комуникация. Така че жълт картон, що се отнася до комуникацията между службите. Относно одобрението на проекта, или неодобрението на проекта. Разбира се, необходимо е лицето предоставило проекта да получи мотивите за отхвърлянето. А, така че предлагам ви по този начин да приключим с тази петиция, като просто извадим жълт картон на унгарските власти за това, че не са съобщили мотивите за, за отказа си. Ще направим всичко възможно, за да може за в бъдеще да има по-ефективно и тясно сътрудничество, защото предполагам, че имало и други проекти, които са били публикувани в местната преза и, преса и а, предполагам, че когато проекта бива одобрен, това също се публикува, но много рядко се публикува отказа. Председателката, заповядайте. Și în acest caz, к... Длъжен съм да кажа, че в такива случаи губещите са най-често общините. Общината е инвестирала пари, време, енергия в проекта, изминала е целия път за внасяне на предложението. И накрая, дори не биват уведомявани защо е отхвърлен проектът им. На хартия всичко е наред, но от опит в Румъния мога да ви кажа, че това се случва твърде често. И подозирам, че тук има и някакво политическо заиграване. Има някакво политическо съображение да бъдат наказани по този начин общинските власти. Затова смятам, че изрично трябва да посочим, необходимостта да не се допуска такава практика и да се посочи лицето, което е отговаряло за уведомяване на общината за решението проектът да не бъде финансиран, въпреки че е отговарял на изискванията. Унгарските власти трябва да ни уведомят дали виновникът е бил санкциониран и как. Това е най-малкото ни задължение спрям, спрямо гражданите от Кьорман. Те заслужават властите да ги уважават. Също така и законите трябва да се уважават и законосъобразно трябва да се вземат решения. Много съжалявам, че нямаме законовата възможност да призовем Европейската комисия да предприеме мерки. Но това, което можем да направим е да поискаме виновниците за уронването на доброто име на Европейския съюз да понесат отговорността си. Твърде често Вътрешно партийни или вътрешно политически съображения се използват и при подбора на инвестиционни проекти. Благодаря. Не виждам други, които искат да вземат думата. Добре. За отговор давам думата на вносителите на петицията. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Csak röviden szeretnék reagálni az elmondottakra. Госпожо председател, съвсем накратко. Позволете ми да направя няколко коментара на казаното. Трикратно унгарските национални власти – които вземат решения във връзка с проектите, препратиха проектите пред на кметството в Кюрмент. Но по този начин, при четвъртото поискване на представяне на проектите, проектите се различаваха от първоначалните – ето защо кметството в Кьормен трябваше да се отдалечи от европейското законодателство, като промени условията. И това струваше 90 милиона. И тъй като дадохте пример с футбола, представете си, че футболният матч започва и в средата на матча съдята променя правилата. Казваме на играчите, вижте, нещата се промениха. Сега вие, които печелихте до сега, всъщност ще, за... ще станете губещата страна. Именно това се случи и там. Eh, Споделям казаното от вас. И ще си отбележа също така а, това, което казаха и колегите. Какъв е отговорът на комисията? Отговорът на комисията, разбира се, не е положителен. И това съвсем не и прави чест, защото виждаме, че е на лице грешка, пропуск в процедурата. Необходимо е обаче да кажем, че след като взехме предвид доказателствените елементи, които бяха предоставени на нашата комисия, всъщност комисията не може да предприеме никакви действия. Никакви действия, тъй като националните власти са тези, които могат да ги предприемат. Но ние изпълнихме нашата задача. Вие имахте конкретно искане поискахте допълнителни обяснения, ние ги получихме този след обед, въпреки че отговорът е отрицателен. Все пак бих искала да ви благодаря, защото вашата петиция ще бъде изключително а, полезна с оглед на компетенциите на комисията. Госпожа Яр. Е, Господин Яр, заповядайте. Съгласен съм, госпожа председател но все пак е добре комисията да изпрати едно предупреждение към унгарските власти и да настои те да работят по по-прозрачен начин, що се отнася до тълкуването на правилата, които се вземат предвид тук. И така, това е което предлагам да заключим, че има недостатъчна прозрачност – и също така смятам, че тази петиция и документите по нея трябва да се предоставят и на Комисията по петиции в Унгарския парламент, тъй като изглежда това е вътрешен въпрос, свързан с проблем с прозрачността. В Германия, когато даден проект получи отказ, вносителят поне се информира за причините за отказа. И Разбира се, понякога просто има основателни причини някои проекти да се отхвърлят е, съвсем обективни причини, не само защото се съкръщават е, средствата. Но при всички положения, когато се дава отказ, е, трябва да се предоставят и причините. Добре, ще включа този коментар на господин Яр. Документите да се е, представят и на Националната комисия по петиции. Тъй като е, изглежда има какво да се научи и на национално равнище. Благодаря много на вносителите на петицията. А сега нека да преминем към точка 13, следващата петиция, която ще разгледаме днес. Отново става дума за нарушение на разпоредбите за подземните води в този случай – за защитата на чистотата на водите. Давам думата на вносителя. Казвам се Ан Бланд. Разменихме си местата, извинявам се. Благодаря ви много, госпожо председател. Много се радвам, уважаеми дами и господа депутати, че имаме възможност да дойдем тук и да поговорим с вас е, за проблемите с водата в Вирта Кангас, тази планинска верига, която е формирана след оттеглянето на ледниците от ледниковия период с богата флора и фауна, тази територия попада и в Натура 2000 и в момента от нея се извлича е, подземна вода, която е, се довежда до 100 е, 000 жители, както и до множество производители, включително и селски стопани. Тази зона е изключително чиста. Всички могат да берат горски плодове, гъби и да се разхождат из гората или да ходят на ски през зимата. Виждате снимките. Изключително чисто е мястото. Там е и едно от най- големите езера в западна Финландия, където са 13% от сладководните риби в Финландия. Проектът, за който говоря, се провежда от компанията ТСВ. Става дума за 100 000 кубични метра изкуствена подземна вода, която се произвежда на ден а, с а, водата от реката Кокемаки. Но под поречието на тази река има а, фабрика. Виждате тръбите. А, Диаметърът им е 120 см. Те тръгват от водата, преминават през богатата зона, която виждате долу на снимката, на въздушната снимка. След това водата се филтрира през планинската верига, през 20 такива басейна, като тези, които виждате и накрая се прехвърля към потребителите. Виждате и а, нова снимка на тези басейни. Виждате колко зелени са те на цвят. Това се дължи на водораслите и на хумуса попаднал в водата, така че много скоро ще се задръстят. Местните жители се притесняват изключително много. Реката Кокемак е известна като много замърсена река. Тя едва от голям град и е, е донасила различни замърсени, зам, замърсителни елементи, включително и биологични, както и а, химични, е, поради това, че 40 години наред една химична, химическа фабрика е изливала там отпадъците си, без те да се пречистват. Има сега в момента пречиствателна станция, но тя работи на пълен капацитети не успява да пречисти. Дори и регулаторните органи са се оплаквали от качеството на водата. Самата фирма може да даде повече информация за това как се използва водата. Независимите експерти заявяват, че мерките за пречистване не са достатъчно добри и ще бъдат и пречиствателните станции ще се задръстят до 10-20 години. Има множество критерии, които не са спасни, включително и тези на член 7 е, става дума за безопасността за хората в този регион, региона на Турко, няма друг начин да се осигури чиста вода. извинете, само ако няма как в Турко да се осигури чиста вода, е допустимо да се предприемат такива мерки. И за това ви призовавам а, а, да оставите петицията отворена и комисията да продължи да събира информация по този проект. Ако комисията отказва да продължи а, своето разследване, призовавам Комисията по петиции да придвижи въпроса към пленарния състав на Европейския парламент. Ето виждате още една снимка на едно от езерата, с което се нарушава още една част от тази природна област. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които се ангажират с изясняването на въпроса. Очевидно те са много ангажирани. Комисията подкрепя всички природозащитни дейности. Боя се единствено, че трябва да правим разграничение между съвършения свят в който можем да постигнем всички благородни цели и несъвършената реалност, в която живеем. Европейското законодателство според комисията не е нарушено, освен ако няма изрични доказателства, а такива не виждаме. Принципът на недопускане на влушаване на състоянието на околната среда, съгласно член 4 от рамковата директива за водите, е спазен. Ако, разбира се, инсталациите са в лошо състояние, положението ще се промени, но за сега не е така. В петицията се говори за евентуално замърсяване с живак. Получихме уверения, че преди 20 години е спряно всякакво промишлено производство с живачни технологии и микроследи от живак има на много голямо разстояние от водоисточниците. Ако Европейската комисия открие процедура, и компетентните органи на държавата членка ни изпратят своя отговор, трябва да приемем твърдението на държавата членка, именно, че няма риск от замърсяване или заразяване. И оттам нататък тежестта на доказване се прехвърля върху онзи, който твърди, че държавата членка не представя реалното състояние на нещата. Е, при нас е обърната тежеста на доказване в областта на околната среда, за разлика от е, Съединените щати. Също така, ако Върховният административен съд във Финландия се е произнесъл по правомерността на проекта, това е един а, върховен съдебен орган, а, еквивалентен на Държавния съвет а, в Италия и във всеки случай не можем да се съмняваме в неговото решение. Нещо повече, ние се занимаваме е, с нарушаване на изискванията на европейското законодателство. Нямаме на лице данни, че такива нарушения са извършени. Имаме също така и един документ във връзка с независимостта на членовете на Върховния административен съд. Ние нямаме никакво намерение да се произнасяме по този документ. Неправителствената организация Прозрачност без граници всяка година публикува класация на страните по показателя прозрачност. Финландия заема второ място в тази класация на прозрачност без граници. Финландия е една от най-малко корумпираните и най-прозрачни държави в света. И в нашето съобщение ние нямаме намерение да се намесваме по-нататък. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Ще дам думата сега и на другия вносител. Трябваше да направя това по-рано. Извинявам се, че не го направих до сега. Финландия е една вода, в която има хиляди езера и реки и е необходимо подземните води да се управляват, за да може водата да се използва по безопасен начин. Подземните води в региона на Вирта Канга са изключително чисти и не са необходимо никаквито да било други процедури преди те да влязат в водоснабдителната система. И е, в вида, в който са, тези води се докарват директно до 100 000 жители, множество производители. В много области в Финландия е, местните подземни води е, се използват като източник за водоснабдяването, но много често те съдържат вредни елементи като желязо, манган и флорид. Флорид, извинете. И затова се налага да се използват пречиствателни станции за да, и да се използват някои химикали, за да се премахнат прекомерните количества а, от тези елементи. Много често се използват а, няколко пясъчни филтъра, използват се дори процеси като обратна осмоза, за да се премахне прекомерния флорид. В а, региона на Вирта Кангас по-настоящем водата е прекрасна и не е допустимо тя да се влушава а, с докарването в региона на замърсена вода от реката Кокемаки. фабриката, извинете, пречиствателната станция на реката Кокемаки е недостатъчно мощна и най-вероятно ще се стигне до замърсяване на подземните води в Вирта Кангас. Това е сериозна заплаха за околната среда. Всъщност при издаването на разрешителните са извършени редица нарушения. Има признаци за корупция, дори и на ниво Върховен административен съд. Подробностите са описани в допълнителен доклад, предаден преди 10 дена на Комисията по петиции. В обобщение, изкуствената система за водоснабдяване, минаваща през Виртанканга, е напълно нужна, и има опасност да се стигне до сериозно завърсяване. Водата ще трябва да се филтрира. А, пък крайната обработка на водата, включително добавянето на хлора, може да се направи съвсем лесно в Халинен. Ако искаме устойчиво да развитие, трябва да пазваме ресурсите за бъдещите поколения. Благодаря. Ci sono interventi da parte dei colleghi? Благодаря. Има ли някой, който би желал да вземе отношение? Не? Няма ли някакви коментари? Господин Яр, заповядайте. Vielleicht ist das so ein typischer Fall, den wir heute Morgen diskutiert haben, dass man einerseits sagt, äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Може би да дам един пример и за това, което обсъждахме тази сутрин. Това са факти, които не са доведени до нашето знание, факти, които могат да накърнят състоянието на флората и фауната в региона. Можем да закрием петицията, но ако възникнат някакви нови факти, вносителят на петицията може да ни ги представи и тогава отново ще отворим петицията. Но в Брюксел трудно можем да преценим техническите съоръжения, които се използват в Финландия. Държавите членки са компетентни в това отношение. Те използват съответните съоръжения за филтриране и решават къде точно да бъде филтрирана водата. Както казах, компетентните органи за флората и фауната са тези, които могат да вземат това решение, така че предлагам ви да закрием тази петиция при условието, че ако вносителят на петицията се здобие с нови факти, отново може да сезира нашата комисия и тогава ние отново ще разгледаме петицията на базата на новите елементи. Но с оглед на предоставената ни до сега информация, няма причина да продължаваме да разглеждаме тази петиция. Заповядайте, господин Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Аз не искам да усложнявам повече въпроса. Просто се връщам към начина ни на работа. Получихме информация от Европейската комисия. Години наред работя в тази комисия и никога не съм чула толкова ясно, толкова стегнато – и богато на съдържание изложение. Така че да разберат вносителите какво правим в Европейския парламент. Ние тук не решаваме дали един проект е правилен или не. Ние а, не можем да изразяваме лични становища. Мисля, че комисията прекрасно обясни какво е положението и какво може да се направи. Аз много обичам Турко и околностите. Много пъти съм бил там. Там за пръв път се е, научих е, на радостта да а, използвам сауната и благодарение на този а, регион сега вече имам сауна и от дома. Не обаче за това става дума. Става дума за нещо друго, много по-важно. Каква е рамката на законовите норми, които бяха блестящо представени от комисията. Имам пълно съчувствие към жалбоподателите. Винаги, когато те смятат, че нещо е нередно, те могат да внесат петиция. Да не забравяме същевременно, че ние трябва да се ограничим до представянето от а, а, комисията и да закрием петицията. Гражданите имат право да внесат още една или още сто петиции, ако искат. Ако смятат, че нормите на европейското законодателство са нарушени. Видимо, не е така в конкретния случай. Важно е нашата парламентарна комисия да информира европейските граждани за своята работа. Ние изслушваме жалбите, и обясняваме, че се намесваме, ако това е уместно и правомерно. Ако не е, ние не можем да се намесим и не се намесваме. Така работи нашата парламентарна комисия и е, смятам, че е най-добре да се закрие. преписката и да се приключи работата по петицията, защото е ясно какво е положението. Благодаря. Благодаря. Мисля, че вече е ясно на основата на чутото че можем да приключим работата по петицията, защото не може да се внесе доказателство за нарушаване на общностното законодателство. Благодаря. Благодаря и на представителя на Европейската комисия. Мисля, че беше полезно да се привлече вниманието ни към една тема, която е много интересна – Ще подготвим становище и за парламентарната комисия по околна среда. Тя има много голямо значение за тълкуването и прилагането на законодателството. Благодаря на всички и сега продължаваме с следващата петиция, точка 14 от дневния ред внесено от Анджела и Уилям Фланаган. Нека първо а, да чуем а, вносителите. Анджела Фланаган има думата. Madam Chair and members, thank you for your... Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви много за поканата. Извинявам се от името на съпруга си за това, че няма как да присъства. И по-голямата част, е, обобщената информация вече е предоставена на вашата комисия. Проблемът е свързан с един резервуар за вода. Е, и въпреки, че има установени проблеми, властите не са оттеглили разрешителното за допълнително планиране и на практика така се изгради допълнителна дублираща система. А в, една, в първата система има на замърсяване на водата от бактерии, включително Шерихия коли. Резервуарът е много близо на земята и се замърсява при приливането на близкия поток. А когато поискахме да подадем оплакване, получихме заплаха, че собствеността ни ще бъде разрушена. Същевременно съобщението на властите до Европейския парламент твърди, че властите продължават да работят с всички разчитащи на водоснабдяването от този водопровод, за да се осигури е, добро качеството на водата. Има възможности да се използват е, еднократни суми за финансиране на проекти, но те не могат да се използват колективно. Т.е. няма как да се използват за поправката на резервуара. Също времено съвсем наблизо мина нов магистрален водопровод е, за близките квартали. Местният съвет обаче не дава възможност за свързване с този водопровод. Вече 10 години се опитваме да решим въпроса с е, шотландските власти, но нито на местно, нито на е, национално равнище има каквато и да било политическа отговорност по този въпрос. Омбудсмана отказа да проведе поручване, тъй като заяви, че всичко е извършено във връзка с одобрените планове. Също времено е, шотландските власти заявиха, че отговорността е в местните съвети на Пърт и Кинрос. Кинрос. Има вече три петиции, е, които не получиха, не дадоха резултат. Първите две, тъй като липсваше политическа воля, а третата, защото се искаше да бъдат представени жалбоподателите от специализирана адвокатска служба. И така се оказва, че не можем да спечелим да получим достъп до съда, няма как да се противопоставим на действията на разработчиците поради действията на местните власти, нито пък да се противопоставим на местните власти, нито пък да подадем жалба пред омбудсмана. Именно заради това събрахме информация за тази петиция. На шотландските власти признаха, че има нарушения при контрола на териториалното устройство и сметна, че е, околната среда и планирането са е, сред областите, които трябва да получат по-особено внимание. През април 2011 година получихме информация, че шотландското правителство приема заключенията на доклада Крерар за това, че начина по който се третират жалбите в Шотландия не е задоволителен. Именно заради това настояваме и пред Европейския парламент, че съветът всъщност, местният съвет всъщност не е свършил работата си. Благодаря много. Давам думата на представители на комисията. Uh, Добър ден е, на всички. Благодаря ви за предоставената възможност е, да ви запознаем е, с вече представени от нас писмен отговор. Разбира се, има потенциален риск за питейната вода не отговаря на изискванията на директива 9883. Затова първо проверихме дали попада в приложното поле на директивата вашия казус, защото има изискване най-малко 50 души да бъдат обслужвани от водоснабдителната система, за да се прилага директивата. Видимо е така, ето защо комисията реши да разследва случая. Свързахме се с шотландските власти. Виждате в нашия отговор че според нас екологичните стандарти в определени моменти не се спазват. Има повишена опасност от микробиологично е, заразяване. От тук нататък обаче, какво трябва да бъде решението? И както при предишната е, петиция, определяме стандарти за качеството, които се отнасят до всички граждани на европейско равнище, но в никакъв случай не предписваме мерки или подходи за тяхното постигане. Възможно е това да стане с държавни и обществени предприятия, системи, които се основават на различни национални решения, защото това е в правомощията на държавите членки. Въпросите от този характер се решават на национално равнище. Както и е, в предишния случай, може би решението не е идеално при вас, но рамковата директива за водите не предписва изрично вида оператор, който да осигурява водоснабдяването, дали той да бъде частен или обществен. От дирекция правосъдие получихме отговор, че може би е необходимо преустройство на цялостната система, която се прилага в Шотландия, но това не е наша работа. И ние също като вносителите искаме колкото се може по-бързо да се намери решение, защото стандартите за питейната вода непременно трябва да бъдат спазвани. Струва ми се обаче, че на равнището на Европейската комисия не можем да се намесим, защото имаме принципа на субсидиарност и а, градоустройствените въпроси се решават на национално, ако не на местно равнище. Искам накратко да споделя с вас, че за съжаление това не е единичен случай в Европа. Натрупват се все повече доказателства, че директивата за питейната вода може да бъде нарушена от избора на малки системи за снабдяване с вода. Миналата година комисарят Поточник се ангажира пред Европейския парламент да проучи въпроса в Европа и за това поиска от всички държави членки информация какви са размерите на проблема. Такъв, какъвто го чухме днес. Същевременно ние се ангажирахме да съдействаме за обмен на добра практика и да се разработят насоки за действие или наръчник за спазване на най-високите стандарти за питейната вода в цяла Европа. Този документ ще бъде публикуван през идните седмици информацията от е, жалбоподателите само ни насърчава да продължаваме по-решително да работим, защото се повишава риска за източниците на питейна вода. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Яра, заповядайте. Аз бих ви предложил следното. Комисията ще предложи нов документ, нова директива, нов регламент. Аз пък ви предлагам да препратим преписката до Комисията по околната среда. Не трябва гражданите да остават с впечатлението, че не предприемаме никакви действия. В крайна сметка комисията призна, че проблемът е на лице. Комисията ще представи съответния документ във връзка с пречистването на водите. Това ще се отнаси до малките водоснабдителни доставчици. Така или иначе, комисията е наясно с проблема и възнамерява да следи отблизо ситуацията, след като и комисията представи своя документ. Вносителите. Um, perhaps just like to conclude. Нека просто да е, кажа един коментар в заключение. В какъвто и да било друг контекст, ако дадени стоки или услуги е, са заплатени, но не са е, доставени, това подлежи на съд. Само не подлежи на съд, ако местните власти не са си свършили работата. Това е всичко от мен. Председателката, благодаря. В такъв случай петицията остава отворена. Действително, въпросът е от значение. И съм сигурна, че представителите на комисията много внимателно са изслушали изказванията. Ясно е, че има проблем – а, с разпределението на компетенциите има нарушения и те трябва да бъдат разгледани. Господин Яр предлага въпросът да се предаде на Комисията по околна среда в региона. предлагам и ние да предадем материалите и на националните власти, за да може да окажем по-силен натиск върху тях да решат проблема. Благодаря много а, с това. А, приключваме това, ще направим. Получихме също така още един въпрос от Гордън Банкс депутат в английския пар... в националния парламент. в който се говори за това каква е ситуацията на национално равнище, когато се споменават случаи, където националните власти нямат компетенции. А сега преминаваме към точка 15. Една петиция от Финландия, внесена от Хелена Маяла. Давам думата на носителката. Благодаря госпожа председател. Казвам се Хана Хаумепа, представлявам а, организацията Прохан Хивики. Представихме петицията и а, исканата допълнителна информация. Искахме Европейският съюз да разгледа нарушенията срещу рамковите разпоредбите от рамковите директиви за местообитанията околната среда и водите. Хан Хикиви е един полуостров, който е изключително нисък. В северната част на Ботническия залив и там се предлага да се построи една атомна електроцентрала, която би била най-северната такава електроцентрала. Има изключително богат е, живот, е, е, фауна и флора в този регион и има изключително малко подобни центрове на плоски крайбрежни ивици. Една, единият е в Северна Канада, а другият се предлага да се изгради в тази област. И така, настояваме незабавно е, да се намеси парламента в планираната процедура, защото смятаме, че ще има сериозни нарушения. Няколко а, важни вида птици, включително и 6 застрашени вида, ще бъдат засегнати. Засягат се 11 местообитания, включително и такива на сериозно застрашени биологични видове. Това са видове, които са в четвърто приложение на директивата за местообитанията и на тях им се полага безусловна защита. И въпреки, че са направени някои проучвания, всъщност околността не е достатъчно добре изучена от еколозите. Все още дори не е ясно а, не, как, какви са всички видове, които могат да бъдат застрашени. На практика тук има нарушение на член 15 от директивата за местообитанията. Необходимо е да се направи адекватна оценка на фауната и флората в региона. Европейския съд настоя че, на това, че решенията по отношение на директивата за местообитанията трябва да се вземат само след като се натрупат адекватни научни доказателства. И така, според съда се смята, че такъв риск съществува, ако не може да се изключи възостанова на обективната информация, че плана или проекта а, може да се отрази по някакъв значителен начин на а, околната среда. И така, дами и господа, тук има нарушение на множество разпоредби, включително на тези свързани с Директивата за економи... екологичната отговорност и Натура 2000. и а, нека да ви припомня, че става дума за територия, където съвсем наблизо има а, зона на Натура 2000, където спират за почивка мигриращите арктически птици. И така, а, а, не може да се допусне да се предприемат такива планове, ако не могат да се вземат мерки за защита на околната среда. Затова нашето Нашата организация Проханки Вики настоява на това петицията да остане отворена, да продължи разследването, да се излезе с доклад и препоръки. Също така настояваме комисията да разследва как рамковите си директиви за местообитанията, птиците и водата се прилагат на място. И на трето място е, да изготви доклад и да го предаде на пленарния състав на Европейския парламент за гласуване. И в доклада да се оточни дали има каквито и да било основания за изграждането на тази атомна електроцентрала. Благодаря ви много за вниманието, дами и господа. И ем, се надявам, че ще изслушате и госпожа Майела, която иска да представи две, е, е два допълнителни елемента. Заповядайте, госпожа Майела. Спеси. Госпожи и господа, принципът на манталата означава, че трябва да се плащат дължимите данъци Е, трябва да а, плащат а, своите задължения към държавата. У нас беше а, е, взето решение по един дълб дълбоко демократичен начин да не се продава земята за изграждане на електроцентрала. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председателю. Добър ден на вас и на всички, които все още са в залата. На 23 май миналата година беше представена петицията. Тогава а, посочихме, че има намерение на финландското правителство да се гради АЕЦ, но не беше определена площадка. На 9 октомври беше взето решение атомната електроцентралата а, да бъде а, в а, Феновойма. все още, според нас, няма нарушаване на европейското законодателство за опазването на околната среда. В петицията се твърди, че се нарушава рамковата директива за водите, защото водата в охладителя, според вносителите, ще замърси околната среда. Този въпрос е изключително важен за нас. Проверихме как стоят нещата. Не намерихме нарушения на изискванията за обозначаване на границите на защитените земи по натура 2000. Финландия е определила големи площи за тази цел – Жалбоподателите алармират, че ще бъдат засегнати някои застрашени биологични видове, но на повече от 100 обекта те са защитени по повече от един начин. Няма нарушение на европейското законодателство, както казаха и както стана дума и преди малко. Имаме определение на Върховния административен съд, което не установява нарушаване на природозащитното законодателство. От нас в а, а, Брюксел сега изведнъж се иска да кажем, че е сгрешил Върховния административен съд. Кои сме ние, ако трябва да се изразя в стила на господин Буштинаро, че от тук, от кабинетите си в Брюксел, да размахваме пръст на Върховния административен съд. Това е недопустимо и ние няма да го направим. Frau Wertmann, Ja, danke schön. Also als Österreicherin muss ich da... Благодаря. Аз като австрийка бих искала да подканя комисията да бъде малко по-предпазлива. Австрия няма атомни електроцентрали, но когато бях по-млада, си спомням, че имаше много а, хора, които желаяха да се вземе предвид околната среда и тези хора се мобилизираха също така, за да защитават и правата на човека. Те защитаваха също и различните а, местообитания на птици и така нататък. Аз не съм биолог и не посещавам тези местообитания, но какво искам да кажа? Искам да кажа, че тези хора внимателно следяха промените в природата и тези хора ни обясняваха промените, до които се стигаше а, в резултат на построяването на атомните електроцентрали. Та, многобройните проучвания показват, че флората и фауната винаги са жертви на новоизградените атомни електроцентрали. С цялото ми уважение, господин представител на комисията, приканвам ви да продължим да разглеждаме тази петиция, по която ни остава още много работа. Нека не прекратяваме разглеждането й. Защо да не преразгледаме отново ситуацията и този път да го направим по-задълбочено? Моля ви, мобилизирайте се в комисията и се опитайте да установите дали наистина не трябва да вземем предвид благоденствието на местното население и тогава да вземем решение. Председателят, сега ви предлагам да чуем вносителя на петицията, освен ако комисията не иска думата преди това. <clears throat> Този път ще говоря на фински. Suomen hallitus olisi 5. lokakuuta tehnyt päätöksen siitä, että ydinvoima... Благодаря много. Нека да ви припомня, че на 5 октомври финландското правителство взе решение за изграждането на тази атомна електроцентрала. Това решение вземаше на практика не, не бе точно решение, а, а просто се отбеляза намерението на регионалните власти да бъде изградена атомна електроцентрала. В тази зона няма никакви сгради, никаква промишленост, никакви електроцентрали. И това, което бихме искали да направим, е да защитим околната среда от каквито и да било щети във връзка с разпоредбите на европейското право. И има опасност някои биологични видове да изчезнат от този район, ако се изгради този проект. Проектът по никакъв начин не е, напъл... не е необходим, не е безкрайно необходим за региона и а, регионът може да живее без такава електроцентрала. председателя. добре, така, в такъв случай предлагам да оставим темата отворена, петицията остава отворена, защото знаем какви са опасностите. Трябва да продължим да говорим по този проблем. И се надявам че ако вносителите на петицията намерят допълнителна информация, те ще ни изпратят възможно най-бързо, за да може да проследим, да следим ситуацията. Тъй като, както вие демонстрирахте, ситуацията е изключително сложна и чувствителна. А, и не е добре петицията да се затваря. Благодаря много на вносителите за положените усилия и ви пожелавам успешно разрешаване на проблема. А сега преминаваме към точка 16 от дневния ред. Това е една потиция, внесена от Жан Мохт, френски граждани. Става дума за отношението на комисията към остарелите атомни електроцентрали в Европейския съюз. Господин Волган Килп има думата. Von meiner Seite Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз на своя ред да ви поднеса а, новогодишните си пожелания на вас и вашите семейства. Тази петиция, както и петицията по точка 17, са внесени вследствие от бедствието в Фукушима. Вносителят на петицията въведе жалба в комисията вследствие на въпросното бедствие. Позволете ми да направя няколко принципни коментара на първо време. В договора, с оглед на функционирането на европейските институции, се предвижда държавите членки да са компетентни в областта на атомната енергия. Държавите членки обаче трябва да спазват европейското законодателство. През 2009 година съвета, а не комисията, без комисията, прие директивата за ядрената безопасност, която скоро трябва да а, започне да бъде прилагана. А през юли комисията прие директивата за атомните за ядрените отпадъци. Това е законодателната рамка, така че не може да се твърди, че е имало небрежност или че комисията приема нещата не на сериозно. Та, с оглед на случилото се в Фукушима, комисията прие следната инициатива. Тя реши 143-те АЕЦ в Европейския съюз да бъдат проверени, така наречените стрес тестове. През май месец бяха проведени половината от предвидените проверки, а сега вече се намираме на следващия етап, а това е така а, наречения peer review или а, проверки от независими специалисти правната рамка, която със сигурност подлежи на допълнително съвършенстване, ще бъде преразгледана, като вследствие на тази проверка комисията ще направи необходимото предложение, за да подобри въпросната правна рамката. В този контекст бих искал да ви приканя да изслушате по интернет казаното във връзка с правната рамка. Благодаря. Председателят, има ли коментари? Würde tendieren, äh, die Kommission hat es richtig dargestellt, denke ich, dass äh, die Petition natürlich auch äh, in unmittelbarer Смятам, че представителите на комисията ни дадоха яснота по правното положение. Комисията се безпокои за ядрените отпадъци и критикува. И в комисията се в петицията, извинете, се изразява загриженост за отношението на комисията тук, но на практика комисията приема на сериозна своята отговорност в 27-те държавите членки. Преминаваме към следващата петиция, след като тази е затворена. следващата петиция е 17-та точка, внимателно разгледана от Европейската комисия, мерките са достатъчни, така че 16 и 17, по, по точка 16 и 17 петициите се закриват. С това преминаваме към 19 точка. Петиция от Кристина Алекорс е, с тонско гражданство относно опасностите от атомните електроцентрали, разположени по границите на Европейския съюз. Вносителят на петицията не е тук. Господин Кюб, заповядайте. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че отбелязахте, че трябва да работим с всички 27 държави членки. Да не говорим колко по-трудно е да се работи по отношение на атомните електроцентрали, които са извън територията на Европейския съюз, но близо до неговите граници. Комисията неколкократно се е опитвала да действа по подобни въпроси, например по отношение на Швейцария и Украина – и двете страни са изразили готовност да участват в стрес-тестовете. Но има притеснение по отношение на Беларус и Русия, които нямат желание да участват в стрес-тестовете и трябва да им се напомнят международните ангажименти и по-конкретно конвенцията ЕСПОЛ. Комисарят е писал и до двете гореспоменати страни и в отговор Русия е изград... изразила своята готовност и тя да участва в стрес-тестовете, спазвайки по този начин международните си ангажименти. Надяваме се, е, че ще можем да убедим Русия и тя да насърчи съседните си държави да участват в стрес-тестовете. Разбира се, трети страни няма как да бъдат подлагани на изискванията на европейското право. Но винаги така сме действали. Първо провеждаме необходимите мерки тук, в Европа – и се опитваме е, също времено да насърчим съседните страни да възприемат подобни мерки. Мисля, че и в Русия на това се гледа сериозно. Не съм толкова сигурен за Беларус, но в крайна сметка и в Русия, и Беларус има парламенти и е, може би е добре да насърчим гражданите да пишат на комисиите по петиции в тези два парламента и е, да настоят парламентите да насърчат правителствата да организират такива стрес-тестове. След това но тук трябва да решим какво да правим с петицията, казва председателят. Можем и да я закрием? Да, можем да закрием и да информираме петиционерите, казва председателят. Господин Блащинаро, ясно е, че няма правни инструменти, с които да можем да работим в подобни ситуации, когато преговаряме с страни извън Европейския съюз. Единствените възможности, е, които вече бяха споменати от е, комисията с съвместни двустранни договорки или договори. И това е въпрос, който трябва да се разглежда като един от основните приоритети. Не само от комисаря Оттингер, но и от госпожа Аштън и други защото инструментите са много и, и разпръснати. И не може да се очаква в обозримо бъдеще държави, които не са държави членки, с голяма готовност да се включат в съвместно разработване с Европа на планове е, за реакция и предотвратяване на бедствия, свързани с атомните електроцентрали. Бедствия, които могат да доведат до много тежки последици и за Европейския съюз. И така, това е важен приоритет – който трябва винаги да се споменава в институционалните ни контакти с трети страни. Това е единственият начин да се действа. Не виждам как скоро можем да излезем с единен правен документ с ясни, разпоред... ясни разпоредби и гаранции. И все пак, когато работим по двустранни договори, например договорите с Русия за енергетиката, можем да настоим и за това председателят. Благодаря в такъв случай. Е, можем да закрием работата по тази петиция и все пак е добре да информираме отговорните лица в компетентните органи. мисля, че е добре също така да напишем и писмо до Руския парламент и да поискаме реакция и да насърчим тясно сътрудничество с руските ни колеги, защото в крайна сметка околната среда не спира на границата. И проблемите могат да се разпространят бързо. През граница. А сега преминаваме към е, раздел Б от дневния ред – Има няколко петиции в нея. 21 точка се отнася до петиция, която остава отворена. Петиция от финландски граждани става дума за Сакрамонте и Албасин и източния околовръстен път на Гранада в Испания. 21 точка, е, по тази точка петицията остава отворена, по останалите точки петициите се закриват. С това приключваме работата за днес. Благодаря ви много, че останахте до края на заседанието и ви пожелавам чудесна 2012 година. Благодаря, закривам заседанието.